Allora, buonasera a tutti, cominciamo. Se prendete posto, per favore. Il progetto di ordine del giorno è stato inviato per posta elettronica l'8 gennaio del 2010. In particolare vi vorrei... Добър ден на всички, започваме. Ще започнем с приемане на на дневния ред общият бюджет на Европейският парламент. Въпросите ще бъдат разглеждани при закрита врата. А, а, това е нещо, което а, е разписано в, в списъка, изпратен от секретарята. А сега Трета точка, трето, което искам да кажа в съобщенията, това е, ще, заседанието се предава по интернет. Освен това имаме представ, гости от Каталонския парламент, от тяхната комисия по бюджетен контрол, които ще се запознаят с нашите работни методи. Казваме им добре дошли. в е, информацията, която ни е представил секретарята, господин Пила Сала, който а, е, чете имената на членовете на каталонската делегация. Мисля, господин Колам е бив съместник председател на Европейският парламент, съветяни е директор на службата на председателя на Спетната палатка на Каталония. И имаме нов администратор, госпожа Маджоскова. Добре дошла и на нея. Секретарята ми казва, че ще има промени в залите. Трябва да се запознаете с това. Ако няма предложение за изменение, смятаме, че дневния ред е прият. Нещо друго, господин председател. Става дума <clears throat> за нещо, което говорихме и при координаторите. нашият колега Кесле в английската весер, версия е означена като докладчик. От политическата група на, на социалистите и демократите, но това не е така. Тук това е грешка. Трябва да я оправи. Добре, ако няма възражения, това ще го направим и сега преминаваме към точка първа от дневния ред. <clears throat> Освобождаване от отговорност. Раздел трети на комисията. точно бюджет на Европейската общност. Искам да ви кажа, че сме планирали обмен на мнения към тази точка. И искам да помоля депутатите да са готови с въпросите си. Към тази точка ще помоля, ще дам думата на Харалд Норк от Сметната палата. Харалд Новак, тук ли е господинът? Благодаря, господин председател. Почитаеми членове на Кокобу, господин Тахани, господин комисар Поточник. Искам да ви представя една кратка уводна бележка. Най-напред ми се иска да ви благодаря, че ме поканихте да направя това кратко представяне на работата на Сметната палата и да участвам в размен на мнение с господин Таяни и с господин Поточни. В седма глава на годишния си доклад за 2008 година Сметната палата докладва за одита на научните изследвания, включително информационното общество, енергията и транспорта на които се падат около 6% от всички разходи на Европейския съюз за 2008 година. Седма глава е посветена на разходите за научни изследвания. В цялата група около 80% от разходите отиват за рамковите програми за научни изследвания, така че повечето от плащанията подложени на одит от тези рамкови програми. Става дума за междинни и окончателни плащания по седмата, шестата и седмата рамкови програми. Други разходи, около 12% от общите разходи, те са за ТНТ, транспорт и ТНЕ, енергийни проекти. Тоест, става дума за преки, пряко централизирано управление от комисията. Това значи, че комисията прави плащане на бенефициентите без участието на държавните власти. Главният риск по отношение на законността и точността е да бъдат преувеличени допустимите разходи в отчетите, които се дават на комисията, за да може да се върнат тези пари в бюджета на Европейската комисия. Особено става дума, когато тези разходи не са установени от комисията. Съгласно подхода на Сметната палата, одитът се основава на два главни елемента. Първо, анализ на представителни статистически извадки от 150 плащания. Второ, оценка на ключови елементи от контролната система на комисията. Това значи екс-анте проверки, сертифициране на одита и екс-пост одитни стратегии. Да ви кажа какво е общото заключение – Заключението от одита през 2008 година до голяма степен потвърждават резултатите от 2007 и 2006 година. Сметната палата стигна до заключението, че плащанията за научни изследвания, транспорт и енергетика през 2008 година е, са обект на материална грешка, която възлиза, варира между 2 и 5%. Системата за надзор и контрол, прилагана от комисията, е частично ефективна, съгласно Сметната палата, в е, гарантиране на редовността на плащанията. Въпреки това заключение, Сметната палата също така е, отбелязва усилията на комисията за засилване на контролната и система и за опростяване на е, механизмите, по които се стига до резултатите. Това обяснява тенденцията в намаляване на процента на грешките по време на мандата на сегашната комисия. И е, ако нека се опитам да обясня някои от тези заключения. Главните грешки, които могат да се квантифицират, са неустановено надвишение на допустимите цени – главно а, за персонала, а също така и непреки разходи. През 2007 година повечето от тези грешки се отнасят до междинни окончателни плащания за бенефициентите на договори по шестата рамкова програма, които са представили разходни документи, които не са придружени от одитни сертификати. За седмата рамкова програма почти всички аудитирани плащания бяха аванси и не бяха установени грешки. При изследването на ефективността на контролната система, палатата насочи вниманието си главно върху шестата рамкова програма, където плащанията бяха главният източник на грешки. И палатата установи, че проверките екстанте са действали задоволително, въпреки че те имат ограничена възможност да установяват грешки и трябва да бъдат компенсирани от други форми на проверка. Одитните сертификати не бяха достатъчно надежна форма на контрол. Палатата установи грешки в 47% от плащанията в извадката, които получиха които са получили безрезервно потвърждение от аудитора. Това намалява надежността на елементите на контролната система. Комисията е отбелязала значителен напредък в прилагането на стратегията за експост аудит И по мнение на палатата, въвеждането на интегрирана информационна управленска система се подобри координацията между генералните дирекции, които се занимават с научни изследвания, които отговарят за научните изследвания. В известна степен комисията стана, е, стана жертва на собствените си успех в програмата на експост одитите, тъй като има изразително изоставане в възстановяването на недопустими разходи към края на 2008 година. Освен това, системата и санкциите, предвидени в началото на 6-та рамка програма, все още не се прилагат. И накрая комисията не е направила, е, е значително напреднала в решаването на въпроса за просрочените плащания. Препоръки. В сегашната финансова рамка палатата приканва комисията да провежда стриктен контрол, особено за подобряване на надежността на одитните сертификати. Чрез ефективно прилагане на негайната стратегия за експост аудитиране и навременно възстановяване или коригиране на сумите, а където е необходимо налагане на санкции. Като има предвид бъдещето, палатата повтаря препоръките си за упростяване на правилата за изчисляване и възстановяване на разходите от бенефициентите. Значи, това значи да се използват повече цели, суми, да се договарят е, по часови е, ставки е, за заплащане и така нататък. Благодаря. Благодаря. Благодаря много и аз. А сега ще работим последния начин. Ще чуем двамата комисари. Първо господин Поточни, който ще говори вероятно за работата и доклада на сметната плата, а след това господин Либерацки. Благодаря. Господин Демаджистрис, господа заместник-председатели, уважаеми колеги и членове на комисията. Не съм тук, за да отговоря на наблюдението, които бяха отразени в доклада на палатата, както и въпросите на членовете, свързани с този доклад. Първото, което искам да ви кажа, е факта, че няма значително разминаване между палатата и комисията, между мен и господин Ноак. Споделяме един и същи анализ на съответните трудности и одитите ни показват едни постоянни и последователни резултати. Палатата всъщност говори за постоянното подобряване на управлението, което прилагаме, но също така казва, че положението още не е напълно удовлетворително. И комисията не е същото мнение. Тъй като това ще бъде последното ми изслушване като комисар, който отговаря за научните изследвания, ми е много трудно а, да не погледна назад и да не се опитам да резюмирам какво се случи в управлението на фондовете за изследвания състояние през последните 5 години. Много от вас са нови членове на тази комисия, затова ми се иска този доклад за 2008 да бъде разглеждан в следния контекст. 2006 година нивото на грешките беше над 8% споремо доклада на палатата и се каза, че нашата политика за одит не е ефикасна. Системите за контрол и надзор бяха отчетени от палатата като недостатъчни, за да се смекчи риска на изплащане на разходите, които са декларирани като по-високи от одобрените. Комисията, разбира се, веднага се вгледа в тези проблеми. Аз много насериозно взех това предизвикателство. От 2006 година введахме наистина значими промени в управлението. Введахме нова стратегия за контрол, като ясната цел беше там нивото на грешката да падне по 2% на многогодишна основа до края на прилагането на всяка от рамковите програми. Тази стратегия, освен това, изискваше и много по-голямо усилие, свързано с аудитирането. От 42 одита през 2006 година преминахме на 1084 одита през 2008 година. Трябваше да пренасочим огромни средства, за да постигнем всичко това, но считаме, че това беше изключително важно. Освен това, направихме така, че да насочим усилията си за аудитиране към по-големи и по-рискови бенефициенти, като по този начин се опитваме да покрием оптимално а, аудитираните. Освен това, въведахме екстраполацията на аудитите. Там, където систематично има преразходи, а, възстановявахме сумите по всичките договори, независимо дали те са били аудитирани или не. По-добре е, разбира се, да няма никакви грешки, а не те да бъдат след това идентифицирани и поправени. Най-добрият начин да се избегнат грешките е да се опростят правилата. Постоянно се опитваме да упростим а, системата за възстановяване на разходи в РП-7. Направихме един гаранционен фонд, който значително намали броя на а, контролите ексанте. Освен това, намалихме броя на одитните сертификати, а, свързани с заявленията за разходи. Освен това, направихме един инструмент за регистрация, който всъщност ни помага да нямаме постоянни заявки за плащания по една и съща информация. Освен това, въведахме фиксирани ставки или общи суми, там където това е възможно. Създаването на две изпълнителни агенции също доведе до оптимизиране на административната работа. Миналото лято станаха автономни те всъщност и трябва да кажа, че все още има свободни места при тях, но така или иначе те ускориха времето между подписване на договора до първото плащане. най-ясният резултат от тази контролна стратегия е всъщност големият намаляване на броя на грешките. Това, това постижение беше припознато в резолюцията за освобождаване от отговорност от страна на парламента за 2007 и доклада на паладата. Тази тенденция продължи 2008 и 2009 година, кът, макар че все още не сме постигнали целта си, която е 2%. Още нещо много важно и то е, е твърдението на палатата, че нашата стратегия е наистина добра, Е, това, че наистина сме се насочили към е, подходящите рискове, свързани с е, преразходи. И господин Ноак го заяви. Имаме голям постигнат напредък, но това не означава, че трябва да спрем. Стратегията ни е до края на 2010 година и са необходими повече усилия в следните две сфери, които са идентифицирани в годишния доклад на палатата. Първото е възстановяване на суми и второто е упростяване. По отношение на възстановяването на суми има от една страна редовни такива и такива основани на екстраполация. Що се отнася до редовните такива, свързани с аудитирани е, договори, ние споделяме безпокойството на съда, свързани с малките суми възстанове, е, възстановени разходи до края на 2008 година. Мисля, че обаче отбелязахме голям напредък 2009 година. В края на годината ние сме си възстановили 62% от дължимите суми, в сравнение с 30% която е записана а, като цифра в доклада на палатата за 2008 година. Що се отнася до поправенето на систематични грешки и посредством екстраполация, парламента се обърна към нас през 2007 година в доклада си за освобождаване отговорност да не а, преизчисляваме финансовите отчети на приключили а, договори по а, РП-6. Аз изпратих официален отговор до председателя на вашата комисия, като казах, че екстраполирайки ние не преизчисляваме, а поправяме а, откритите грешки, които са от систематичен характер. Ако не ги поправим, то тогава ще има много, висок, много високо остатъчно ниво на грешки. Парламента също така поиска да има упростяване на процедурата за възстановяване на разходи в резолюцията от 17 декември 2009 за общия проект бюджет. Господин Ноак също го заяви по-рано, но трябва да кажа, че ние тук сме жертва на собствения си успех. Ние драстично увеличихме броя на грешките, които откриваме естествената последица от всичко това е, че са необходими много корекции, което пък означава голям брой суми за възстановяване. Това затруднява административно работата и на комисията, и на бенефициентите, Особено ако добавим и възстановяването на суми на базата на екстраполация. Трябва да се постигне равновесно положение, това е трудно. От една страна трябва да намалим административната тежест, от друга страна обаче трябва да постигнем най-низкото възможно ниво на остатъчни грешки. С удоволствие мога да кажа, че на 15 декември, съвсем скоро, Европейската комисия прие едно съобщение, свързано с упростяването на правилата за възстановяване на суми, което би трябвало да удовлетвори искането на Европейския парламент. И аз наистина смятам, че с него постигаме баланс. Въведеното упростяване дава една възможност да се използват фиксирани ставки за определяне на неразплатените а, суми и съответните разходи, свързани с персонала, като например преките данъци и социалните плащания, могат да се считат за допустими разходи. На второ място упростяването. Мерките за упростяване, които бяха прияти до този момент, не са разрешили проблемите, които възникват от нуждата да се изчислят реалните разходи преди самото разплащане. Едните месеци ще започнем две инициативи, за да преодолем тези проблеми. Първо, съобщение до съвета Европейския парламент за упростяването на финансирането, свързано с научни изследвания. Предложението, което подготвяме по-настоящем, се основава и на едни разширени консултации с всички заинтересовани страни. Това съобщение би трябвало да доведе до една широка междуинституционална дискусия и ще даде възможност да въведем нови концепции за финансиране на научни изследвания, като например системното приложение на фиксираните ставки и общите суми, така както предлага палатата. Аз наистина съм окоръжен от думите на доктор Ноак тук, тъй като е много важно одитите на палатата да признаят, че приемането на общи суми с осреднени стоености, както и фиксирани ставки, да означава измерването на грешките спрямо тези а, а, норми и ставки, а не по реалните разходи. Изключително важно е, за да имаме успех в тази област, да имаме добре обсъдени и одобрени методологии. Считам, че техническата група, която работи между аудиторите на комисията, на палатата и на бенефициентите, е, би трябвало да ни подпомогне. На второ място би трябвало е, да прилагаме на практика идеята за допустимия риск от грешки при разходите. Разбира се, колкото са по-прости правилата, толкова по-малки грешки ще се допускат. Последните години направихме много усилия, за да упростим процедурите и да даваме указания. Но установих, тъй като се занимавам вече 5 години с такива програми, че макар, че тези постепенни подобрения наистина целят някаква положителна цел, е необходима по-фундаментална промяна. Идеята за допустимия риск от грешки, е комбиниран заедно с общите суми, осреднените стойности и фиксираните ставки, дава една възможност да се упрости разходването на средства за научна дейност, като се взема предвид от една страна необходимостта от едно добро управление на този тип финансиране, от друга страна да може да се контролират разходите. Нашата цел би трябвало да създадат условия, които да бъдат привлекателни за научните работници, които да се възползват от всички възможности за финансиране на европейските европейски ниво и активно да участват в съвместните научни дейности. Искаме да имаме учени, които носят отговорности, които знаят, че доброто управление, заедно с принципите на законността и отчетността, е и в техен интерес. Аз подкрепям този подход и пред съда, и пред вашата комисия последните две години и се надявам, че този подход ще продължи да се развива. Разбира се, идеята за допустимия риск от грешки не е свързан с това да е, променяме жалоните, така че комисията да не се затруднява в работата си. Следващия комисар, който ще отговаря за тази дейност, както знаете, е бив член на, на палатата и освен това има изключително много опит и това е правилният човек за тази дейност. Тя ще направи съответни предложения, за да се постигне баланс. Предложенията ще преценят какво е нивото на допустимия риск от грешка, ще се вземат предвид политическите императиви, ползите за политиката, вътрешните рискове, както и разходите по контрол. Сигурен съм, че тя може да разчита на вашата помощ и ще доведе до един добър баланс между доброто финансово упражнение и упростяването. Уважаеми членове на комисията, уважаеми членове на Сметната палата, упростяването, отчетността, законността, добрите услуги, които да предлагаме на нашите научни работници, по време на моя мандат винаги са били мои приоритети. Трябва да призная, че не стигнах до там, докъдето исках, но считам, че заедно създадахме добри условия за някои решителни стъпки, които трябва да се предприемат в най-близко бъдеще. Съобщението за упростяването, свързано с финансирането на научна дейност, скоро ще бъде пред вас. Предложението за прилагане на допустимия риск в научната сфера също се подготвя. Редовният преглед на финансовите регламентации също в момента се подготвя. Всичко и те са едни отлични възможности, бих казал идеални възможности, които не бива да пропускаме. Освен това, знаем, че трябва да модернизираме своя подход. Независимо дали в бъдеще ще отговарям за друг портфел, можете да разчитате на моята подкрепа а, за постигането на тази цел. И тази подкрепа ще бъде ясна и високо изразена. И накрая искам да ви благодаря за вашата откритост, за конструктивния ви подход, както и за конструктивната ви критика. Независимо от нашите различни роли и позиции, ние работихме в истинско партньорство, едно партньорство за добра научна работа и за една по-добра Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. А сега ще дам думата на докладчика господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че с голямо удоволствие слушах речта и съм готов и да отговоря на господин Петочни. Трябва да кажа, че ще съжаляваме, че вашия портфел в новата комисия се променя. Не знам дали е добре, когато един комисар е научил много в работата си да се променят отговорностите му. но това не влиза в, така в нашата дискусия. Господин комисар, искам да ви задам следният въпрос. Първо, говорим за допустим риск от грешки. Значи, грешки, това значи, че нещо не е вървяло както трябва. А, но риска ние поемаме в ежедневната си работа. Но на, на место допустим а, а, а, риск, не трябва ли да говорим за оправдан риск? не звучи ли по-добре оправдан риск, отколкото допустим риск? Това е първият ми въпрос. Възоснова на вашият опит, но с ваше разрешение, господин председател, по-нататък искам да задам и други въпроси. Господин заместник председател, мисля, че това, което предлагате като дефиниция е това, към което всъщност се стремим Иначе съм съгласен с вас, че това е същността на това, за което говорим. Нека обясня някои пунктове, свързани с допустимото ниво на грешките. Ако имаме система, каквато в момента имаме за всички рамкови програми, включително 6-та и 7-та, която се основава на реалните разходи, трябва да кажем, че тази система е доста сложна. Когато имаме една подобна сложна система, ако искаме да намалим а, процента на грешките, разходите, за да можем да намалим а, примерно грешките от 8 на 7, а, са по-големи, отколкото ако искаме да намалим грешките от 3 на 2%. Мисля, че това е очевидно за всички. А, тоест, стигаме до едно положение на нещата, където трябва сериозно да помислим дали все още подобен начин на процедиране е добро управление, в рамките на доброто управление. Има две причини за така наречените допустими или ако искате оправдани е, грешки. Е, в, в одитната стратегия за шестата програма, която ние прилагаме, се смяташе, че не са оценени добре несистемните е, грешки. Установихме, че нивото на тези грешки е много по-високо, отколкото смятаме в началото. То се оказа приблизително, не трябва да казвам приблизително, е, то е 1,84. е доста много, е доста високо е нивото на тези грешки. Тоест, ако ако продължим, ние или пък вие, ако продължите е, да вървим към по-нататъчно упростяване, на, е, чрез е, предварително определени суми, чрез определене на допустимите грешки, тогава отклонението и грешката, защото това е същината на нещата, когато говорим за, средно, за средни стойности, за предварително определени суми, тогава няма да ни е необходимо понятието допустимо ниво на грешките, но по начина по който работим сега, не, това е неизбежно да имаме подобно, оперираме с подобно понятие. Трябва да оценим всички е, бъдещи рискове. И в бъдеще, според мен, двата подхода би ще трябва да се съчетаят. От една страна да използваме средни, предварително определени, фиксирани суми, а от друга страна да използваме допустимият е, риск. Благодаря. Благодаря, господин комисар. 43% от случаите, които са били подложени на одит, споменахте. Какво значи това според вас, господин комисар? Съгласни ли сте с тази оценка и можете ли да ни обясните как според вас е стигнала сметната палата до този процент на грешките. И в общата атмосфера на стремеж към подобряване на работата, приемате ли това положение или смятате, че трябва да се дадат а, на тази цифра 45% някакви допълнителни разяснения? Няма какво да приемам, това са фактите. Мога да се опитам да обясна на какво се дължи това и какво правим да не продължава в бъдеще да се, бъде положението такова. Има две причини, които имат решаващо значение, но това е реалността. От една страна сложността на правилата, по които се работи, и второ, факта, че аудиторите понякога познават по-добре националните правила, отколкото европейските. Е, е, Асоциацията на европейските университети неодавна направи изследване, което установи, че счетоводната практика и правилата за финансиране в различните европейски държави се различават много. Разбира се, при шестата рамкова програма имаме ограничени възможности да а, решим този въпрос. Ние обаче а, издадохме насоки за бенефициентите и за аудиторите, за външните аудитори и така нататък. Тези насоки сега са на разположение. Така беше в шестата програма, за седмата програма бяха направени по-сериозни промени. Едно от тези промени е, че преминахме а, към така наречените съгласувани процедури, които трябва, към които трябва да се придържат аудиторите. И това са процедури, по които решение взима комисията. Второ, направихме сертифициране на методологиите за калкулиране. И третото, което направихме, беше да упростим одитните сертификати. Те се изискват само за проекти с 375 000 евро, за 375 000 евро или повече, за по-големи суми. Това са разясненията, които мога да дам към този факт. Факт, който честно казано е твърде неприятен. Защото става дума за поставяне под въпрос на а, контролът екс-анте, каквато форма на контрол са фактически отнятите сертификати и поставяне на по-голяма тежест, по-голямо отделение върху експост контролът господин комисар, вашите отговорности се отнасят не до одитната система, а до Европейската система за научни изследвания. Нека не забравяме това, че това е работата на, вашия, на този комисар, който има този портфел. Според вас, сега Европейския съюз догонва ли Съединените щати в това отношение? И тази политика наистина помага ли на учените и научните работите в Европа? Защото това е което искаме да постигнем по-добри резултати на европейските научни изследвания. А, като изхождате от вашия опит, какво мислите по този въпрос? Да кажа, че дали настигаме или не настигаме американците, трудно е да се каже. Мога да кажа, че сме въвели някои а, инструменти, които се е, използват подобни в Съединените щати. Един подобен инструмент е Европейският е, съвет за научни изследвания. Когато направихме това, е, интересът на американците към нашите научни изследвания много се оживи. Те започнаха да гледат на нас е, като на по-сериозни партньори. Поне това чувам от научни работници в Европа, пък и от Америка. В голяма степен мога да се съгласа с вас, че наистина трябва главното ни внимание да бъде насочено към постигане на най-добрите възможни резултати в областта на научните изследвания. И разбира се, това се отнася и за бизнеса, и за всички останали области. Така, ако ме питате какво трябва да се направи в бъдеще, трябва да кажа, че главното е опростяването. Ако бих имал втори път възможност да работя в тази област, вече знам чудесно какво трябва да направя и ще го, ще го сторя. Нямаме друга възможност. Трябва да го направим. Струва ми се, че е назрял моментът е, именно за подобен, подобно действие. Фактът, че светът е, се променя толкова бързо, показва, че ние не трябва да мислим само за Съединените щати, не трябва сериозно да мислим и за Китай, Япония, Индия и други страни, които работят в тази област. Ако обединим усилията си, ако използваме по-добре сътрудничеството в целия Европейски съюз, мисля, че можем да постигнем добри резултати. През тези пет години цялата ми, всичките ми усилия бяха насочени към това нашата дирекция да не, стане, да не бъде само разплащателна агенция, а по-скоро да мисли за рамковите програми като само един инструмент, много важен, но само един инструментите е в нашия инструментариум. И последен въпрос, ако ми разрешите, господин комисар, споделям вашата гледна точка по отношение на Китай и Индия, пък особено Индия мисля, че има повече студенти в научните дисциплини, отколкото Европейския съюз. Може да изглежда странно, но така е. Но много говорим за упростяване. А, значи, фиксиране, системата на фиксирани суми. Е нещо, което е трудно да се въведе без основна промена в съществуващата система. Може ли тя да се вгради в сегашната система или трябва всичко да се обърне надолу с главата, за да се използва подобен подход? Не, няма нужда да се обръща системата на, на главата. Става, говорим е за разумно управление. А, мисля, че в някои случаи в Европа е трудно да се използва системата на фиксираните а, суми защото е, и заплатите са високи в много от европейските страни е, и трябва да бъдем доста точни. Доста работа трябва да се свърши по разработване на методологията, когато говорим е, за фиксирани суми. Но, а, ако въвеждаме някакви средни стоености и след това провеждаме одит, за да видим какви са отклоненията от тези средни стойности. В, в по-продължителни срокове тези отклонения при различните ползватели в различните дисциплини ще бъдат близко до реалните разходи. Т.е. тези разходи няма да са, тези отклонения няма да са големи. Но в отделни случаи, ако одитът установи а, много по-малки или много по-големи е, цифри от средното, примерно 50-40-50%, това не значи, че има грешка, а значи, че разглеждаме отделен е, частен случай, а не е, цялостната перспектива. Значи трябва да имаме дефиниция на отклонение и грешка и добре да разбираме какво е отклонение, което трябва да се реши чрез промяна на, технолог... на методологията и какво е истинска грешка, която трябва да се избегне чрез друг вид, така по-строги мерки. Мисля, че е, в новите, новията е, финансова уредба е, трябва на всяка цена да помислим за този въпрос. Мисля, че е дошъл момента да се обсъди този въпрос най-широко, включително и с този, в тази комисия. Grazie, grazie anche al relatore, onorevole Gressle, prego. Благодаря. Госпожа Крайсла има думата. Ние преминахме почти на философска тема, но е, би трябвало ние като комисия да сме част не от проблема, от решението. И ние виждаме какво се случва в е, областта на науката, когато прилагаме определени правила. Е, някои части от нашите правила не се приемат и това може би не е зле, защото всички сме стремим към опростяване. Именно това е ключовата дума в момента. Би било интересно да получим вашите предложения, но виждаме в е, областта на науката, на изследванията, нещата са много драматични по отношение на средствата. Ето защо е, комисията прави едно предложение за решаване на проблемите, особено проблемите в шестата рамкова програма. Не може обаче да се каже, че може да, се откажем от възстановяване на, възстановяване на разходите, е, това беше нашият извод и помолихме помолихме съответните институции да не прилагат в момента действащото право. За това бих ви помолила е, какъв е отговора на нашата молба, а именно да не се прилагат определени разпоредби. И още веднъж въпроса на колегата Либерацки. Какво получаваме срещу нашите пари? Къде са резултатите от научната дейност и къде може да про, прочетем за тези резултати? Имам чувството, че финансираме много неща, които изобщо после не виждаме какво се е случило с тях. Се едно хвърляме бутилка в морето и тя изчезва там е, хубаво е и да информираме широката общественост за нашата дейност. Говорихте и за финансови регламенти за тригодишната реформа. Аз съм докладчик в бюджетната комисия и аз работя над, въпро... над въпроса как да подобрим ситуацията, а не да я влушим. А... Сега е момента, когато имаме възможност за съвместно вземане на решения и ако видим кои са разпоредбите, които създават проблемите, ще видим, че това са в общи линии разпоредбите, които имат нещо общо с, с съвместното взимане на решение, на решение с участието. Какъв е вашия извод по повод на тази проблематика? Може би финансовия регламент трябва да бъде устроен така, че да бъдат извадени от негови обхват подобни разпоредби. И когато а, има конкуриращо се правораздаване, може би трябва да предоставим въпроса за решение на Сметната палата или пък на съответните институции. Бих искала да чуя вашето мнение по този въпрос. Благодарение. Господин комисар, имате думата. Както казахте, наистина много храна за размисъл имаме. Whatever, what Пет елемента си набелязах. Съгласен съм с вас, че тази комисия никога е била част от проблема, а е била част от решението на проблемите. Така че наистина това е ваша заслуга и аз винаги съм ви разглеждал точно по този начин. Когато говорим за опростяване, това, което трябва да се разбере със сигурност е да си спомните първо една дискусия, която имахме преди 3-4 години. Основният проблем с Сметната палата е, че говорим на различни езици. Цифрите, които те представят, цифрите, които ние представяме, са различни. Идваме пред вашата комисия и като че ли е, говорим различни езици. Последните 2-3 години, посредством методолозите, посредством подходени, вече говорим на един и същи език, което според мен е още по-добре. И за упростяването единственото нещо, което мога да кажа е ще получите това съобщение до месец-два. Всички въпроси ще бъдат пред вас, ясно зададени, и тогава ще видите предложението на комисията е докъде иска комисията да се стигне. Що се отнася до възстановяването на суми, да, най-добре е да имаме 100% събираемост. Въведохме тази система през 2008 година, както заявих. Сме събрали 30%. 2009 62%. Нещата върват в правилната посока. В бъдеще можем да се справяме още по-добре. Но нека да говоря по-точно. Критиките, свързани с сроковете за разплащания, е, мисля, че са правилни. Те са в нашите ръце, в ръцете на Европейската комисия и трябва да работим по-добре по тях. Споделяме тези критики. Следващата година ще се справим по-добре. Но по всички мерки, които споменах, време за разплащане, срок за разплащане, всичко се промени. Преди 2-3 години нещата бяха ужасяващи, а сега а, нивата са добри. Разбира се, далече са от целите ни. Агенциите направиха голяма стъпка напред. Трябва да добавя. Резултати и оценка. Има цяла система за следване на резултатите. На всеки 2-3 години има такива. Правихме на арп 6 оценка, тази година на АРП 7, е, оценка на въздействието. Всичко това си тече. Но това, което не бива да се забравя, когато се говори за научни дейности, е, че трябва да се вглеждаме в резултатите и експост. И аз го споменах. И това е на разположение на всички. При оценката обаче най-важното е да има предварителен или ексанте подбор. Така че от предложенията, които се предоставят на нашето внимание или на независимите оценители, един на пет бива одобрен. Един на пет. Четири не биват финансирани. Надяваме се оценката да е правилна и онези, които извършват оценката, наистина да са необходимите професионалисти. И ако не сме чули критики, е, това е точно тази критика. Направихме един анализ, мисля, че около 90, но не съм сигурен в цифрата, но извинете, 9% от оценителите заявяват, е, че процесът на европейско ниво е същия като на ниво държава членка или на по-високо друго ниво. И ние нямаме нищо общо с подбора на предложенията за проекти. Понякога забравяме, че Това е много голяма възможност. По ERC нямаме гаранции, че ще имаме големи постижения. След няколко десетилетия мисля, че ще имаме Нобелови лауреати. Обеден съм. Но по-настоящем не. Още 5-10% ще финансираме от проекти, които най-вероятно няма да се развиват е, в правилна посока, ще доведат до 0% резултати, но това е и същината на научните изследвания. За въпроса, който зададе член на комисията по отношение на прегледа на финансовата регламентация. Да, считам, че трябва да се вземат предвид много от нещата, които споменахте, иначе нещата не биха се развили добре. Аз ще бъда в комисията, така че ще говоря по този въпрос, когато се дискутира тази тема. Зависимо от това, че имам само 2 милиарда, а не 54 за наблюдение. Грация. Благодаря, госпожа Кресле, още веднъж. Искам да се върна на един въпрос. А именно на неприлагането на съществуващото право, за което помолихме парламента, това не беше много леко за нас. А, подру... Ние не можехме да се справим по друг начин с проблема, иначе бихме се опитали, но искам да ви помоля да помислим за селските стопани. При в е, областта на селското стопанство ние не бихме се сетили да направим такова нещо. Ние поне щяхме да контролираме 5%. Около 5%. И виждам е, колко неравностойно е, третираме хората, които получават субсидии. Така че Кажете, моля, какво мога да кажа на моите избиратели на моите, от селските райони, с тях ще се видя следващата седмица. А сега мога да се надявам само те да не знаят за това, но ако те ме попитат защо а, при контролите вие ни третирате а, с, по различен начин, отколкото научните работници, и то при контрола на възстановяването на разходите. Не съм запознат с финансирането на земеделските стопани, но ви вярвам. На първо място трябва да кажа, че имаме много строг подбор. Един на всеки пет проекта бива одобряван. Нямаме гаранции по-настоящем, че последващите мерки ще ни предпазят от всички грешки в системата. И е, според мен правим изключително сериозен одит, който е последващ. Не знам до къде стига, но е много дълновиден. Съгласен съм, че тази система най-вероятно винаги ще има грешки. И тогава трябва да се движим в посоката, в която вие заявихте общи суми, осреднени стойности, но тогава ще има нужда да се решат и някои проблеми в тази сфера. Аз опитах да говоря по всички тези въпроси. Повишихме сумата подлежаща на одит, но ако искате честната ми дума, нещата не трябва да се движат по този начин накрая може да се окаже, че аудитираме всичко и какво тогава, какъв ще бъде резултат от научните изследвания. Господин Гайер, аз се интересувам, господин комесар, за тези одитни сертификати. Ние четохме за тях и моят въпрос е, какво е вашето мнение – към оценката на тези, крайната оценка на тези сертификати. Това разумна система ли е според вас? И ако не, каква альтернатива би могла да има? И конкретна, конкретен въпрос за прага. Е, това число от 375 е, 000 евра като праг за научни проекти за получаване на този, на такъв сертификат. Как изчислявате тази сума? Как, откъде идва това число? Доста произволно ми изглежда този прак. Има ли някакъв аргумент? Защо точно тази, това число е назовано? И колко са проектите, които са под този прак на 375 000 евро? И какво се случва с, контролите, с контрола именно на тези подпрагови проекти? Yeah, the... First, uh, I... На първо място, системата от одитни сертификати доведе до това да има по-малко грешки, отколкото имаше преди. Но трябва да кажа, че ако говорим за RP6, където нямаше прагови стойности, и имаше покани за подаване на предложения за проекти, които бяха добре финансирани, и тогава се оказа, че всичко е много сложно и прекалено скъпо. Затова бе въведен на тази сума 375 хиляди. Защо точно тази сума? Прави се една симулация с 5% отклонение. Сега ми го обясняват в момента. За съжаление, не го знаех преди това. Но Мога да попитам някой от експертите и той ще ви отговори по-конкретно. Не е произволна тази цифра. 5% може би са, но на базата на тези 5% е стигнато до тази цифра. Grazie. Ha chiesto la parola. Ah, prego. Господин Поточник, един отговор ми дължите. Колко процента са научните проекти, които са под този прак от 375 000 евро? I don't know. Uh... Не зная. Ще ви отговорим в писмен вид. Ако някой знае, може да се обади, но не знае. In written, yeah. Господин Старс. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на господин комисаря за последните пет години сътрудничество. Когато имаше проблеми в доклада на Сметната палата, вие е, е, действахте много активно, вие е, говорихте с парламента, с колегите и това беше един хубав пример за останалите комисари. Имам един малък въпрос за днес. Разбрах, е, че когато се възстановяват разходи във вашия сектор, нещата стоят последния начин. Е, една голяма част от тези средства не се вливат обратно, т.е. не се възстановяват около 40% именно. Кои организации не искат да възстановяват разходи? Когато когато бъдат помолени за това. Ако са 40%, това са доста много е, организации. Това едни и същи организации, организации ли са? Това университетите ли са или пък са някакви научни организации? Кои са тези е, организации или това е един и същи сегмент? Да, системата е доста сложна. Мисля, че трябва ясно да направим разликата между възстановяване на суми и санкции. Възстановяването на сумите става, когато ние посредством одита установим, че е направена грешка и се опитваме да коригираме нещата. Или си искаме парите обратно, или отдържаме тази сума от последващите плащания. А, такава е системата сега. Казах, че ние постепенно въвеждаме системата. През 2008 година имах, бяхме събрали 30% от установените суми. Сега сме стигнали 62%, може би дори повече. Но ясно е, че първо трябва да установите над взетото и след това да го а, вземете обратно. Не ми се струва, че тук има някакъв проблем. Ще продължим да подобраваме работата и като ножицата, като ли ножицата се затваря. Друг въпрос е възстановяването а, на суми, което се основава на екстраполация. Ако съществува системна грешка, тогава ние екстраполираме, но това упражнение е малко по-съмнително. Защото има много оплаквания. Примерно, вие искате от нас да направим нещо в един или друг случай и възнова на това ние направихме съобщението през декември, където опитваме да установим положението. Въпросът от една страна се упрости възвръщането на сумите чрез общи суми или пък фиксирани суми, суми, които да се изплащат, а също така и да избегнем системните грешки. За бъдеще вярваме, че правилата трябва да се спазват 100%. Сегашното, ако мога да го нарека, е един преходен подход. Е, Опитваме се да внесем по-голям ред в системата. Разбира се, в бъдеще трябва а, да работим в по-голяма степен с реални суми, а не с екстраполации. Сега, за санкциите. Ние сме длъжни през седмата а, програма да възстановяваме сумите. В, в, в РП-6 не бяхме а, длъжни да правим това. Има два вида санкции, които са възможни. Първо така наречените ликвидирани вреди, и второ финансови а, е, санкции или глоби. А, е, в доклада се казва, че нито едното, нито другото сме направили, а, е, но трябва да ви кажа, че през 2009 година започвахме да прилагаме санкции, било като си взимаме парите обратно, било като прилагам, налагаме наказателни санкции, към приблизително 30 договора приложихме първите от тези санкции. За финансови санкции е, не сме започнали да прилагаме. За всяка такава санкция е необходимо решение на комисията и е, през 2010 година трябва да постигнем споразумение по този въпрос и да започнем да прилагаме на практика и за РП-6 тези санкции. Както казах, при РП-7 положението е различно. Такова е положението, доста сложничко е, както вече ви казах. Не е, може би, много лесно за разбиране, но такова е. е. А сега имаме само 3-4 минути, които остават за този дебат. Така господин Ноак а, от а, Сметната палата поиска думата. Господ... Благодаря, господин председател. Искам да кажа само няколко думи във връзка с въпроса на заместник председателят Либерацки. Дали трябва да променяме системата, по която се финансират научните изследвания? Не, не трябва да променяме тази система. Необходим ни е инструментариум, по който да отчита нуждите на бенефициента, било като им се предостави, предостави една кръгла сума, било като се отчитат реалните разходи. Колкото по-добър е нашият инструментариум, толкова по-малки ще бъдат грешките и сумите за възстановяване. Това е нашата препоръка. Благодаря ви. Съгласен съм с заключенията в доклада. Нямах намерение да препоръчвам революция, но несъмнено са ни необходими промени. А, а, защото така както работим сега, няма да можем да а, свършим работата по РП 6 и 7. Ако ме питате а, революционна ли е? Не. Основна промяна ли е необходима? Необходима е основна промяна, да. Е, е, трябва да вървим към по-голямо опростяване. Това е най-лесният начин. Благодаря. Благодаря. Е, бъдете кратък, ако обичате. Благодаря, господин председател. Кандидат комисарът миналата седмица заяви, че ще направи предложения по рамковите програми и също така каза, че системата трябва да бъде упростена. Радвам се, че и вашето мнение е такова. Това, което обаче не разбирам, е, е на практика как ще се постигне това. Миналата седмица бях в някои университети в Уелс. Те призовават към същото, към упростяване. Примерите, които те дадаха, си струва да бъдат взети предвид. Да правят оферти само когато се прави, а, се, а, се прави а, искане за подобни оферти. А, може би трябва да разгледате някои от нещата, които идват, приложенията, които идват от университетите, тях трябва да разгледа и бъдещият комисар. Моля ви, бъдете съвсем крат, кратък в отговора си. Отговорът е, че всичко това трябва да се вземе предвид, но аз съм се отказал от надеждата ползвателите на нашите фондове да не се оплакват никога. Последна, последна давам думата. Бих желала да знам каква е, какъв е броя на успешните а, заявители и каква е а, квотата на екс-анте проверките обещавам да ви дам а, а, техният брой а, а, писменно, защото което и да, каквото и да каже сега, няма да е съвсем точно. Благодаря. А, благодаря ви много а, а, за участието в нашата дискусия и сега ще продължим с следващото изслушане. Трябваше и комисарят Антонио Таяни да е тук. Добре дошъл. non so se il, responsabile della Corte vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha detto precedentemente. имаме тук член, членове на Сметната палата. Искате нещо да добавят господин Новак? Да, господин председател, мисля, че казах всичко, което имах да казвам с встъпителните си бележки. Сега само ще кажа благодаря, че ми предлагате пак да говоря. Нямам какво повече да кажа. Questo punto potremmo dare la parola direttamente al... И така, в такъв случай, мисля, че направо можем да дадем думата на господин а, Либерацки, който ще въведе темата. Благодаря, а, господин председател. Започвам с следващият въпрос. А, Работим по програмата Галилео. Знаем, че програмата вече е изразходвала е двойно по-скъпа, отколкото очаквахме. Двойно по-дълго време мина за нейното е съществяване и Сметната палата е дала мнение по този въпрос. Господин заместник е, председател, какво става с програмата Галилео? Има ли някакви изгледи за нейното завършване? Колко ще струва в крайна сметка? Кога ще свърши? Ще бъде готова? какво, може би в бъдещата комисия няма да отговаряте по този въпрос, но нека чуем какво имате, какво може да ни кажете сега. Господин комисар, имате думата за отговор. Чухте какво каза представителят на Сметната палата, бихте ли искали да отговорите? Добър ден, ще кажа първо на всички, ако сте съгласни. Бих искал най-напред да направя е, е, е, няколко кратки уводни бележки, които откъде също се говори за Галилео и след това ще отговоря на въпроса, зададен от докладчика. Пък и на други въпроси, ако има такива. В новата комисия ще продължа да се занимавам с програмата Галилео. Тоест, ще отговарям за нея през следващите 5 години, така че трябва да кажа няколко думи за Галилео. Господин докладчик, господин, господин председател, доктор Ноак, господин Калилайд, почитаеми дами и господа. Значи 7 милиарда е, имахме за 2008 година и транспортни разходи малко над 1 милиард. Това изглежда като че ли е прекалено много, но не е толкова много. Разбирам защо ме повикахте днес, поканихте днес и бих искал да обясня всичко това в малко по-големи подробности. Първо, този 1 милиард, това са доста много пари, особено в сегашният економически климат като се имат предвид бюджетните дефицити и безработицата. Второ, главните програми, свързани с транспорта, като Галилео и ТЕН-10, са много важни проекти на Европейския съюз, които трябва да ни служат за пример. Значи въпросът е, разбира се, да намалим грешките при изпълняването на подобни програми. И затова а, можем, а, можем да сме доволни от предложенията на, на Сметната палата за упростяване на системата за финансиране. Аз съм, съм доволен от доклада за 2008 година. И връзка с тези важни проекти, трябва да кажа, че няма някакви нови елементи, които комисията да обмисля в момента. Оценката обща взето е за транспорта е положителна. Ще спомена само една несистемна греща в програмата ТЕН-10 по Лион железопътната линия. Тази грешка сега се поправя. Искам да кажа, че научните изследвания в областта на транспорта, ба, около, от, от тях отиват а, една малка част от средствата сравнително. А, второ, а, а, намаляват, намалиха се грешките, процентните грешки. А, не искам да оставям в а, с достатъчно впечатление, че ще почивам на лаврите си, както всички други а, комисари и всички в комисията. Работим за намаляване на грешката. А, е, се опитваме да получим, а, надяваме се да получим добра оценка от Сметната палата в бъдеще. Ако погледнем докладите на Сметната палата, които направени преди аз да стана комисар, а, те показват, а, а, че а, редовно са отпускани средства за изпълняване на задачите по този проект, така ще продължи и в бъдеще. Преди да приключа тези общи забележки, бих искал накратко да спомена по-конкретно програмата Галилео, която е в, в, рамките на моите правомощи и ще продължи да бъде в тях. 2008 година е референтна година, особено важна за глобалната спътникова система за навигация. Защото тогава неща, имаше едно сериозно преструктуриране. Към края на 2007 година бяхме изправени пред средица проблеми, проблеми, които бяха осветлени в специалния доклад на Сметната палата за управлението на програмата от между 2003 и 2007 година. След преструктурирането през 2008 година имахме положителни резултати и е, Сметната палата разгледа тази програма и реши, че има значително подобряване в управлението на проекта. Един амбициозен и важен проект. Искам да ви напомня, че на 7 януари след като осведомихме а, панелът, а, институционният панел за а, Галилео, трябва да кажа, че имахме няколко, а, три важни а, а, пакета обществени поръчки, главно за системата от спътстващи а, а, служби и първоначален договор за изпращане в орбита на 10 е, стъп, е, спътника. Е, системата ОХБ за нея беше спечели контракта АГ, германската фирма АГ. Става дума за договор за 85 милиона с помощта на Европейската космическа агенция. Договорът за, за изстрелването на спътниците получи френската а, фирма Ариан Еспас. Е, този договор разлиза на 397 милиона евро. Ще се използват ракети Съюз. Искам да подчертая, че Европейската космическа агенция, Европейската комисия направиха всичко възможно, за да гарантират това тези е, поръчки да бъдат възложени по възможно най-прозрачният е, начин. Второ, искам да посоча, че 18 месеца, през които отделяхме внимание на този пакет от е, а, помощни мерки, сега а, вече активираме а, а, европейското а, а, космическо навигационно пространство. А, нещата върват по-добре сега, отколкото по-рано. И с радост мога да кажа, че решихме, а, че ще преминем към първите спътникови навигационни услуги към 2014 година. Други фактори, свързани с системата Галилео, все още се оценяват. Наземната инфраструктура, контролните операции, комисията завършва тръжната процедура за тези поръчки, ще ги завърши до края на 10-та година. След това трябва да се изстрелят останалите спътници, за да може да постигнем пълна оперативна способност с 30 спътника. До края на тази година сме отпуснали средства за изстрелване на първите два спътника. През 2011 година ще бъдат изстреляни още два спътника, а през през третото тримесечие на 2012 година ще бъдат изстреляни два спътника на всяко тримесечие. Системата за издирване и спасяване ще започне да работи от 2014 година. Тестирането на системата за безопасност ще, и търговската служба ще влезат в действие през 2014 година. Тогава значи ще имаме 30 пътника, които ще бъдат на орбита и а, готови за работа. Сега, разбира се, възниква въпросът дали разполагаме с необходимите средства за изпълняване на тази програма. И затова разгледахме възможността за увеличаване на бюджета за Галилео. Това е един европейски проект, който ние считаме, е абсолютно уместен, както по е, промишлени, така и по политически причини. Американците имат подобна система, руснаците имат подобна система е, и разбира се, всички тези системи са в момент в процес на разгръщане. А ние вървим към една европейска е, система за навигационна, за, за сателитна навигация – каквато е Галилео, един проект, европейски проект, който изцяло се финансира от Европейската комисия, но след промените, които предлагаме, това ще бъде всъщност една, един проект, който ще се финансира с обществени средства. Един публичен проект. Тоест, става дума за различни средства, говорим за около 500 милиона евро. И а, управлението а, на а, пакетите а, е възложено на Европейската а, космическа агенция, с а, която имаме отлични връзки. А, сега, какви са чисто економическите проблеми? Взете взети решенията за това, което трябва да се направи до 2014 година, до началото на пълното редовното функциониране на системата Галилео. Обаче не можем да финансираме тази дейност с онзи бюджет, с който, който се предвижда за сега. Разбира се, и по-рано имаше увеличаване на средствата и на, в поръчките, и в търговете, а, увеличения, които бяха до около 80%. Възнамеряваме да обявим търгове за групи спътници, и се надяваме, че ще получим добро съотношение качество-цена, което ще бъде в полза на европейските граждани. Господин председател, за да изпълним до край проектът Галилео, ще са ни необходими допълнителни средства, освен отделените до сега. Така че бъдещият комисар по въпросите на транспорта и промишлеността, както казах и по-рано, казал съм и по-рано, може би ще се нуждаем от допълнителни средства, но най-важното сега е да решим какво трябва да бъде увеличението на на средствата е, разбира се, в консултация с парламента ще решим това, както сме го правили по-рано, който всички, които се интересуват от нашата работа, могат да се запознаят с цифрите. Гледам, като гледам наоколо, виждам познати лица. Всеки, който се интересува, може да се обърне към интеринституционната група и винаги ще бъда радостен да идвам при вас и да ви информирам за това, което е необходимо. Както информираме и съвета, защото знаете, в междуинституционната група има и членове на съвета, за да може да вземем решенията си при условия на, в условия на най-голяма прозрачност. А това е така, едно е, голямо произвикателство, Инвестираме милиарди и важно е сега да а, направим, а, от, да си направим сметка докъде сме стигнали и да видим колко може да се спесте от проекта Галилео. Е, вероятно това ще бъдат около 19 милиарда. Необходими са, както казах, допълнителни инвестиции за довършване на системата след 2014 година. Но след 2014 година, както казах, системата вече ще действа ще има да се изстрелват още спътници, но един път, когато имаме 30 спътници в орбита, ще можем да решим дали не е необходимо още нещо. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много са впечатляващи тези декларации, твърдения и аз е, високо цена вашите постижения в тази сфера. Ние, ако решим, да ви задържим, т.е. да продължите своята мисия. Ще видим, разбира се. Господин Калас ще бъде новия комисар за транспорта. Но аз имам и друг въпрос. Този въпрос е свързан с трансевропейските мрежи. Всяка година се оплакваме, че парите, които отиват за тези мрежи, винаги са една трета или една четвърт от сумите, които се очакват или от които, които са поискани. Имате и две изпълнителни агенции за TNT и EACI. Господин комисар, какъв е резултатът и колко струва този резултат? Удовлетворен ли сте, що се отнася до ефекта и до разходите на тази агенция? Тази финансова система с агенции прозрачна ли е според вас? Grazie, prego. Per quanto, per quanto riguarda le TEN, noi dobbiamo dare un... По отношение на ТЕН, е, трябва ни политическа оценка и трябва всъщност да изчакаме на положителна оценка. Имаме, аз съм подписал е, доста одобрения през 2008 година за финансиране. Цяла поредица одобрения. И всичко това бе прието и от държавите членки много положително, особено когато става дума за трансгранични проекти Берлин, Палермо, Турин. Е, това беше една много обсъждана отсечка. Много често се говореше по този въпрос и в медиите, формата на тунелите и така нататък, но финансирахме и други проекти. И сега с плана за възстановяване на економиката през последните години е, дадохме около 500 милиона евро, които сега веднага могат да се използват за усъвършенстване на мрежата ТНТ. Надявам се средствата на Европейския съюз да се използват добре и мисля, че инвестицията в мрежите ТНТ са инвестиции които са инвестиции в инфраструктурата, които ще изпълнят економиката с нов живот и по този начин държавите членки ще могат да използват свежи пари, за да създадат, свободни, е, е, за да създадат работни места. Според мен това е една много добра инвестиция. Сега за агенциите. Имаме два вида агенции. Агенциите за тенте, мрежите и е, в един доклад на Сметната палата се стигна до, се показват заключението, че тези агенции функционират доста добре. Дали трябва е, да се обединят интересите и компетенциите в една организация, това може би е разумно. Сега нещата са доста разпокъсани и тогава има по-добра възможност за информация на обществеността. Е, тогава всички бюрократични процедури се опростяват. Това е, също го отбелязах в отговорите си към вас. Имаше много положителни неща, които станаха ясни чрез това обединяване. По отношение на агенцията за ТНТ и по отношение на агенцията ESEA е за шестата рамкова програма, в всички случаи можеше да се стигне и стигнахме до спестяване на средства. Услугите се подобриха, имаше опростяване на ръководството, на административните процедури, имаме една по-добра синергия. Освен това, в Сметната палата стига до заключението, че да се предложи на комисията повече работа в тази насока, за да може да се подобри съотношението между разходи и ползи. Вие казахте, че и агенцията за работните места може да бъде подобрена. Това също съм си записал, но по отношение на аспектите, които интересуват е, много вашата комисия. Мисля, че нашите агенции а, са допринесли и в економически аспект за подобряване на цялостната, инфо... Е, за цялостната ситуация. Благодаря, господин комисар. Ако гледаме обаче доклада за 2008 година на Сметната палата, разпределението на дейностите между различните генерални дирекции, които отговарят за научни изследвания, както и DG Тран, DG регионална политика, не е добре направено, т.е. може да бъде по-добро. И палатата говори за липса на ползване на интегрирана управленска система. Вие сте заместник-председател на Европейската комисия. Бихте ли бил така добър да коментирате тази бележка на Сметната палата, що се отнася до разходите за научни изследвания в транспорта, общите разходи, координацията, както и регионалната политика и кохезионните фондове. Около 60% от кохезионните фондове отиват за инвестиции в транспорта и то в транспортната инфраструктура. Имаме много причини да не сме много удовлетворени от е, оползотворяването на тези средства, както и по отношение на кохезионните фондове в транспорта. Господин заместник председателю, бихте ли изразили своето становище и ни дали обяснения свързани с а, заявеното от а, Сметната палата в годишния доклад. Грация. Ма, йо. Благодаря. Считам, че освояването на средства за научни изследвания е отговорност на други комисари, както и е в ресора на няколко генерални дирекции. Това създава проблеми, когато се опитваме да синхронизираме работата си. Но всяка една работа търпи подобрение. И за това приемаме записаното в доклада на Сметната палата. Вие току-що го цитирахте. Сметната палата играе много важна роля, що се отнася до бюджетния контрол, защото това са обществени средства. Има много добро сътрудничество между отделните части на комисията, които отговарят за научни изследвания. Аз отчасти отговорих на вашия въпрос. Ако погледнете осма точка, там, където говоря точно по този въпрос. И ще повторя казаното там. Винаги сме готови да приемем предложения от съда, извинете, от палатата, свързани с ползването на обществени средства. Ние сме за това да има една обща одитна стратегия, както казах по-рано. Особено по отношение на Генерална дирекция транспорт. Eh, Зададе се и въпрос, свързан с инструментите за информиране и че те биха могли да бъдат по-полезни. Благодарение на заявките, които получихме тази година, успяхме да положи много повече усилия по този въпрос. Сега, що се отнася до самите генерални дирекции, които отговарят а, по тази тематика, част от тях са много технически специализирани, други не. М Има постоянни срещи между отделните дирекции и поддирекции. Има определени въпроси, които са в а, задължението на генерална дирекция. Транспорт. Отново ще кажа, че ние бихме искали да направим така, че да продължим да подобряваме не само техническото сътрудничество, но и административното и политическото сътрудничество между отделните генерални дирекции, които отговарят за на финансирането на научни изследвания. Аз ще продължа да работя в тази посока. Европейската комисия иска да работи все по-добре. Тя не иска чисто и просто да намалява административната тежест, а да работи по-добре по всички възможни начини, независимо дали са политически, економически и така нататък. Искаме и по-добре да се борим с измамите. Искаме да разглеждаме всички въпроси, за да има все по-низко процент грешки при ползването на обществени средства. No question, Нямам повече въпроси, тъй като е ограничено времето. Просто нека да дадем думата на колеги. Имаме 30 минути, затова моля за кратки въпроси. Господин комисар, хубаво е че ще продължите да работите по досието Галилей, въпреки че няма да работите в областта на паспорта, така че хубаво е, че ще ви виждаме и за бъдеще сред нас. Искам да задам един въпрос по това, което казахте, именно за увеличаване на средствата. Е, когато се взе решение за финансиране на Галилео от бюджета по селско стопанство, аз си спомням, че това беше едно много важно нещо за европейската индустрия. Но още тогава имаше колебания дали числата са правилни, дали не би трябвало по-голяма, по-добро -по финансиране. Сега вие намекнахте именно в тази насока, че ще се увеличи бюджета. А тогава комисията знаеше, че ще има нужда от повече средства. И а така ли е? Първият ми въпрос е именно дали тогава се е знаело за по-големите по нужди от финанси. И вторият ми въпрос. Дали може просто Галилей да се проекта Галилей да се да се променя неговото местонахождение в комисията. Сега в момента е в комисията по индустрия. Там нещата са доста по-ограничени. Какво ще вземете, така да се каже, със себе си. Контролните системи е, са много важни, за, именно за да осигурите правилното развитие на е, проекта. Сега по отношение на ЕСА агенцията. Имате ли достъп до документацията на агенцията или пък а, е, просто използвате информация, която агенцията ви подава? И по-нататък България. Четвъртия ми въпрос. България беше, имаше проблеми през 2008 година с а, Агенцията по пътищата, средствата са размназени през 2009 година. А, става дума за магистрала в България, която се строи, имаше проблеми там разрешени ли са проблемите, има ли, дали ли сте доволни с управлението на средствата от агенция пътища? Особено за, околовръз, за средствата за околовръстния път около София става дума. Благодаря. Прего. Президент, Имате думата, господин комисар. Ми аз мога да говоря час и половина по тези въпроси, които току-що ми бяха зададени. Е, имате пет минути, казва председателя. Добре, ще се опитам да говоря наистина много накратко. По отношение на Галилей и новата Европейска комисия. Тъй като по-настоящем работим по Лисабонския договор, който даде политическа основа за Европейската космическа програма, това, което се опитвахме да направим всъщност, е съберем всички задачи в портфела на един комисар. Той ще бъде комисар, който ще занимава с космическата политика и връзката с климатичните изменения. Както е записано в Лисабонския договор, имаме също така и възможност да развием космически проект и космически научно-изследователски е, проект. И комисията на господин Барозо би трябвало също така да включи тези задължения в мандата на един комисар. Имаме такава взаимовръзка между отделни системи, GMS и системата Галилей. Когато разглеждаме социалните аспекти, считам, че ще бъде изключително важно всички тези елементи да бъдат събрани в един портфейл. Бих могъл да говоря за всякакви неща, които са се случили от 9 май 2008 година. Има най-различни въпроси, които са ви известни. Не знам точно върху какво искате да, да се фокусирам, но нека да погледнем фондовете. 3,9 милиарда евро са разпределени. Извинявам се, казва оратора 3,6 милиарда. Ще има увеличение. Не казах, че това ще означава задължително нови ресурси. Напротив, казах, че когато разглеждаме а, дейностите, които сме включили в програмата, трябва да кажем, че се включваме добре в бюджета. Това обаче не изключва след 2014 година периода, защото тогава може да се поиска увеличаване на средствата. Но аз не мога да зная каква ще бъде тази а, цифра, а, защото а, това би означавало да правя тук някакви хипотези. Всичко ще е свързано с техническите ресурси. По време на изслушванията вие ме изслушахте като комисар по индустрия и, и тогава заявих, пък и сега го вярвам, комисията би трябвало да информира Европейския парламент за всички нови искания за финансиране по Галилей. Но не мога да ви кажа кога ще се получат те, дали ще се получат те вече казахме, че имаме ангажирани средства до 2014 година и те отговарят на така заделения ни бюджет и не го надхвърлят. Проектът, който споменахте, той е свързан с регионалния фонд. Ние не сме финансирали никакъв проект лично в България. За съжаление, не мога да ви дам информация по е, този въпрос, но ще информирам съответния комисар, който отговаря за тези проекти. Сега по отношение на значимостта на Галилей. Мога да продължа много да говоря, но предполагам, че при следващите отговори ще мога. Sí, yo de nuevo sobre, sobre Galileo, el tema del día, entre otras cosas porque ese traspaso eh, de un proyecto. Темата днес е Галилей. Говорим за един проект, който е фундаментален. И... А пък ние страдаме от транспорт. И транспорт сега преминава към промишлеността. Имам а, два въпроса за вас. Господин Таяни, ще има ли достатъчно финансиране от портфела промишленост. В началото Галилей като проект беше финансиран по различен начин. Та вътре в рамките на промишлеността ще има ли достатъчно средства, които да са отвъд и над базата, която е заделена за космическа политика? Чудя се дали ще, бъде необходи... дали ще се получи необходимото финансиране. Що се отнася до това, което се появи в пресата, имам един въпрос, свързан с процедура. И винаги възниква този процедурен въпрос. На първо място, съдът прави извинете, сметната палата от пише определен доклад, след това вие трябва да дойдете при нас, минава доста време. И Сметната палата прави първия си одит, а сега изведнъж Галилей се оказва в криза. Но в този момент всичко започва да се развива, да тече и може би не е достатъчна помирителната процедура, когато става въпрос за палатата, когато променяте сроковете. Е ли достатъчно тази помирителна процедура или не? Господин Либератки е, е докладчик, нали, но аз отговарям и за част от финансирането също като докладчик. Вие направихте много сериозни усилия, свързани с а, Средиземноморския басейн, свързването на отделните държави а, е, и полагате усилия да се използват тези връзки. Но как а, Генерална дирекция Транс как ще бъде свързана с други мрежи в Средиземноморския басейн? Има ли добра координация между отделните мрежи или ние тук от нашата парламентарна комисия трябва да положим повече усилия? Що се отнася до трансевропейските мрежи? Нашата комисия се опитва да задължи държавите членки да бъдат отчетни пред Европейския съюз и парламента, що се отнася до съфинансирането. Как можем да задължим държавите членки да съфинансират трансевропейски мрежи? Имаме ли нужда от конкретен механизъм или процедура, посредством която да ги накараме да понесат част от товара? Иначе няма да има достатъчно съфинансиране, според мен. Благодаря ви. Ще се опитая наистина да бъда а, доста кратък, за да мога да отговоря на всичките въпроси. А, с, значи, а, с, работата на Сметната палата и на съвета са абсолютно необходими. Те помагат за нашата работа, правят по-ефикасна. През последните години, благодарение на предложенията на Сметната палата и постоянният контрол, политически контрол на парламента върху работата на комисията – ние изпълнихме един проекти, проекти, които са общности проекти. И именно, разбира се, те се финансират от бюджета на Съюза. Това беше полезно, защото то позволи да коригираме някои грешки, позволи ни а нашата работа да стане по-ефикасна. Нашите отношения с Сметната палата винаги са били отношение на чудесно сътрудничество. Винаги, когато палатата не е искала някакви разяснения, ние сме приемали това а, като добронамерени искания. А, много често а и сега палатата ни е изправила едно подробно писмо, за което, на което ще отговоря също така подробно, защото приемаме всичките, всички техни препоръки. Става дума за ефикасното, ефективното използване на публичните средства политическия контрол е абсолютно законосообразен и необходим. Колкото за Галилео и трансевропейските мрежи. Галилео е един проект, който ще промени живота ни. Вижте как ЖПС промени начина по който намираме различни обекти, когато сме в колата си. Очевидно, това има огромна обществена полза. Системата Галилео ще използва подобна система, включително и за спасяване на човешки живот, за намеса при драматични ситуации, благодарение на една на спътнико, европейска спътникова система. Ще може да се координира помощта, която се оказва при природни бедствия. Вижте какво става в Хаити. Виждате а, а, конкретните примери фрапантни примери за използване на подобни системи, е, примери, които доказват тяхната полезност. Същото се отнася до африканският континент, е, до използването на европейските спътникови ресурси. Така че на е, Галилео не трябва да се гледа като цел сама за себе си. Галилео ще бъде големия брат на системи като ЕГНОС, като а, системата за ГМС и така нататък. Те тя ще работи съвместно с други системи, като ЖПС. GPS. Примерно имаме малки летища, които ще могат да работят много по-добре, защото ще могат да следят захождането на самолетите. До сега е, това ставаше е, само с сигнали, но с помощта на Гнос и Галилео ще може 24 часа да следим трафика, дори и в малките летища. Това е едно очевидно предимство. Колкото за, до трансевропейските транспортни мрежи. След последният доклад на Сметната палата въведахме в действие нови инструменти, нов а, а, регламент, финансов регламент, нов приоритет на проектите. И разбира се, координаторите тук играят много съществена роля, както беше казано тук тъй като говорихме за система от координатори, които ще бъдат всъщност говорители на комисията и ще позволи това на страните членки да преодолеят бюрократичните пречки, особено в граничните райони. Нещо, което ще те задължи страните членки да изпълняват поетите задължения. Защото ние е, е, харчим е, парите на Европейската общност, но ако страните членки не, си, не извършат своята част от работата, всички наши проекти ще се провалят. Тоест, ние ориентираме нещата, играем известна лидерска роля, но страните членки трябва да изиграят своята роля. Говорили сме не един път за това, говорили сме за партньорството между частният и общественият сектор който е абсолютно необходимо, ако искаме да успеем да изградим тази система. Това правим до сега, това ще продължим да правим и в бъдеще, като изпълняваме препоръките на Сметната палата за 2007-2013 година. Ще можем да възприемем многогодишно финансово планиране с постоянен контрол. Отделните решения, взети от комисията, след гласуването в Комисията по финансовите въпроси по отношение на зачитане на всичко, което е препоръчано от Европейският парламент в сътрудничество с бенефициентите, т.е. страните членки. Вашите опасения са напълно легитимни, те са и мои. Изразявал съм ги и преди. Но това, което казвам, че трябва и страните членки да изпълняват своите ангажименти и да продължат да отпускат средствата, за които са поели задължение да отпуснат. А колкото какво ще стане след 2000, до 2013 година, след 2013 година, ще видим. Колкото до разделянето на финансите било за Галилео и за трансевропейските мрежи, те са в един бюджет, в една дирекция, но различни, разбира се, се финансират по различни пера. Аз не се безпокоя особено много за бъдещето. Сега, да кажем нещо за промишлеността, както го казах и преди ще бъде полезно да имаме една единна политика по отношение на космоса и, пътниковата спътниковата навигация. Мисля, че с Галилео имаме една солидна основа, върху която ще можем да градим в бъдеще. Е, този въпрос бе много обстойно. На много обстойно му се отговори, затова аз искам да задам следния кратък въпрос. Господин комисар, вие казахте, че финансите ще се увеличат за Галилео и ние всички в парламента сме убедени, че проектът е успешен. В противен случай не бихме одобрили повишаването на средствата за, Галилео, за Галилей. Но моят въпрос е, е дали нещата са стигнали до там, че не могат вече да се върнат назад и как смятате, бидейки отговорен за промишлеността, как смятате да не се увеличават средствата повече за Галилей, за да не стане този проект като ресторант на самообслужване за Европейската космическа програма? ho capito perfettamente la sua domanda ma la risposta mm, la trova Отговорът на този въпрос ще намерите в решението, което взехме преди няколко седмици. А когато ставаше дума за трите групи, решихме, че ще отговорим положително на онези фирми, чието предложения бяха по-низки от таванът, определен от комисията. Както казах и по-рано, винаги сме е, взимали предвид съотношението качество-цена. И в този процес участват различни фирми. Дори в спътниковото обслужване има една фирма, която не спечели търг, обявения търг. И факта, че има подобна фирма, която не спечели, показва, че комисията се стреми не просто да раздава поръчки на промишлеността. а и да отчита и пазарните сили, пазарните механизми. Ако погледнете последните търгове, ще видите колко стриктно, след много часови дискусии по всеки търг, сме решили да възложим поръчката. В рамките, стриктно в рамките на правилата. Давали сме поръчките в пълно съответствие с нуждите на европейските граждани. И това е мой политически ангажимент. Няма да се подавам на какъвто и да е шантаж. Ще се стрема да избегна монопол, монополите и ще държа на качеството на услугите. Когато казвам, че 2014 година е ключова година, когато Галилео ще влезе на, в изцяло в действие, тази година е не само край, но и едно начало. Ще бъдем в... стигнали момента на приключването на проекта, ще бъдат в орбита всичките пътници, които са не необходими. Системата ще влезе в действие, но е възможно, ако не е веро и вероятно, че тогава ще трябва пак да дойда в парламента и да ви кажа, вижте сега, системата вече работи, но ако искате тя да работи така, както беше проектирана, е, ще трябва нещо допълнително. А, така че аз е, винаги ще се отзовавам на вашите въпроси, на вашите искания, но може би ще ви съобща, че е необходимо нещо повече, което сега не можем да предвидим. Днес не мога да ви дам економическа оценка, не мога да ви дам точна цифра. Аз правя, ако щете, една политическа оценка на положението. А в бъдеще ще видим как ще трябва да заедно да реагираме на възникналите нужди. Благодаря. Имам въпрос към четвърта точка от вашите отговори във връзка с а, а, линията Лион-Турино. Можете ли да ни да, съобщите някои подробности във връзка с референтните разходи през целия период на изграждането на линията? Какви средства са предвидени? Може ли да бъдете малко по-точен по този въпрос? Разбира се, че мога да бъда по-точен. Връщам се към 2005 година. Тогава имаше грешка. Когато страните направиха искането си за финансиране, ние започнахме да действаме с една твърде бюрократична организация и не можахме да реагираме на искането за разширяване на проекта. Ние винаги реагираме на исканията на страните членки. Не сме били никога недобронамерени в това отношение. Но има граници, в които можем да одобряваме исканията на страните. Значи, ставаше дума за една чисто бюрократична грешка. едно писмо, което някъде се беше загубило. Може да е било грешка на някои от бюрократичните органи, които се занимаваха с този въпрос. Опитваме се да изясним нещата. Аз не познавам бюрократичната организация, но мисля, не мисля, може да не е било наша грешка, да е било грешка в страната член. Вито. E questo è stato, stiamo, la Commissione ha riconosciuto. Eh, Може би писмото а, за разширяване на проекта просто не е стигнало до нас. Това е, може би било една бюрократична грешка, възоснова на която никой не трябва да си въобразява сценарии, свързани с измами или нещо подобно. Един въпрос, който стана отворен, а именно, как ще контролираме ЕСА? Имате ли достъп до а, документите на агенцията? Come controlliamo le offerte che vengono fatte eh, rispondendo alle gare di appalto? Beh, c'è eh, l'agenzia, noi abbiamo dato delle... Ние виждаме офертите, които се предлагат при търговете и имаме делегации, имаме компетенции по, по отношение на тази агенция, но крайното решение взима комисията. И последните три партиди е, засягаха документи, които аз получих чрез генералната дирекция и е, сравнихме горните прагове, сравних горните прагове и съотношението ползи, разходи е, отделните е, предприятия, които участваха в търга, бяха сравнени и е, се опитахме да защитим интересите на, на гражданите. Когато проекта премина от научната фаза в оперативната фаза, тогава Галилео ще подлежи на директния контрол на комисията. Цялата част по мобилизацията ще принадлежи ще подлежи на контрола на комисията, както казах. Затова в бюджет 2009 година ще поемем в този бюджет и активите на етнос. И ако така се развият нещата и при Галилей, тогава активите също ще бъдат поети в системата на комисията. Има това опълномощяване на агенцията. Агенцията ни дава всички документи, които ние искаме, от които имаме нужда и ЕСА винаги присъства на заседанията на междуинституционалната група с представители от съвета и парламента. Мисля, че повече трябва да си сътрудничам с е, междуинституционалната група и да се насочваме с по-голяма тежест върху определени политически аспекти, където има проблеми. Преди, когато бях журналист, аз винаги се опитвах да открия скритото съдържание на въпросите. И мога да кажа, че ЕЗА винаги е реагирала правилно на нашите въпроси. Но ако вие имате някакви съмнения, някакви колебания по отношение на дадено съдържание, съдържание аз винаги съм отворен за дискусии с всички депутати. Аз бих могъл да препратя и въпроси към ЕСА, ако пожелаете. Госпожа Кресле. Креслер, искам да ви обясня моя въпрос. Имаме най-различни модели за финансиране в Европейския съюз и аз се интересувам от следното. Как си представяте модела за финансиране на ЕСА, защото генералният директор подписва и с това одобрява дадения проект. Имаме и финансиращ модел за Обединените нации, но какъв е модела за финансиране тук при тази агенция? А, по какъв начин, освен това, получавате информация за външния аудитор, по какъв начин получавате достъп на до документите, до външния одитен доклад на ЕСА. Благодаря. Председателят говори без микрофон. Е, господин комисари, преди сме говорили за Галилей. Ние се интересуваме от е, този проект. Особено, особено важна за нас е прозрачността, защото тези разходи се правят в името на гражданите на Европейския съюз. Ето защо и госпожа Креслер още веднъж поясни своя въпрос. По-особено интересни са за нас обществените поръчки. И ангажимента на комисията, а също така важен е за нас и контрола върху разходваните средства. Благодаря, господин председател. Е, тази, това сътрудничество е от голяма полза за нас. Това, което мога да кажа пред парламента, аз самия също съм бил 15 години депутат, но това, което казвам, това е формална това е формалната страна. Давам формално обещание, е, че всички документи, които пожелаете да видите, ще ви бъдат представени. В отговор номер 2 аз съм написал следното, а именно какви споразумения имаме с агенцията ЕСА. Имаме опълномощяване за да може агенцията да покрие цялостната фаза на проучване и изследвания – и повтарям, е, окончателното решение взимаме ние, но договорът се подписва от агенцията и мисля, че това е добре. Ние, след критиката на Сметната палата, ние променихме модела си на сътрудничество между комисията и ЕСА. ЕСА е агенция на комисията, където е, която ние така да се каже вдъхновяваме. А когато научната фаза приключи, Галилео минава под контрола на комисията и то цялостната, комис... Е, цялостната документация, за която говори госпожа Креслер, мога да я предоставя. Мога да помоля агенцията да предостави тази информация. Е, е за винаги винаги е била отворена и пред парламента. Представителите на ЕСА са идвали също в парламента, били са представени на равнище различни между институционални работни групи, давали са информация за своята статистика, демонстрирали са е, своите съоръжения и технологии и това още преди последните три търга. Имаше заседание с представители на парламента, които поискаха определени, определена информация, и то техническа информация от ЕСА и я получиха. То, така ще продължим и да работим за в бъдеще. Между институционалната група включва представители от парламента и парламента може да изпрати пред, свои представители, които пожелае, каквито пожелае. Но ЕСА винаги е била отворена. Господин председател, обаче вие трябва предварително да ми кажете какви документи искате да видите и аз ще се погрижа на време да ви представя документите. Председателят, благодарим на комисар Таяни и ще продължим с остатъка от дневния ред. Сега преминаваме към освобождаване от отговорност 2008 година. Имаме представители на... Ще говорим за Европейския полицейския, за Европейския полицейския колеж и Европейската агенция за управление на външните граници на държавите членки. Надежда и има думата. Okay, thank you very much. It was not, <laughs> it was not uh, translated. So, Mr. Chairman, ladies and... Господин председател, дами и господа, представители на комисията. От името на Сметната палата с удоволствие накратко ще се изкажа по отношение на одитната работа, свързана с приложимостта на сметките на Европейските агенции за 2008, както и законността и регулярността на транзакциите, които те са извършили. За 2008 година ние сме аудитирали 29 агенции 25 е, са регулаторни, а 4 са изпълнителни. Техният общ бюджет е 1,5 милиарда евро за тази година. Две агенции. Нашия офис в Анжер за различните растения както и а, агенцията в Аликанте за хармонизация на вътрешния пазар, бяха освободени от отговорност от съответните бюджетни органи. Искам да привлека вниманието ви към одитните резултати на две агенции, на които имаме представители на това изслужване. Започваме с Европейския полицейски колеж. СЕПОЛ. 2007 година ние квалифицирахме своето становище по отношение на надежността на сметките, тъй като липсваше съответна система а, за ангажиране на средства. По време на одита 2008 година бе отбелязано, че има трудности свързани с мигрирането към новата счетоводна система АБАК. Прилагането на системата за ангажиране на средства а, е свързано с огромни забавения навременното назначаване на финансисти е проблематично. В своето становище по отношение на дъжността за сметките за 2008 година, където няма квалифицирано мнение, е, палатата заявява, че все още има рискове за качеството на оповестяването на финансовите отчети на колежа. Предишните години 2006 и 2007 съдът е, квалифицира своето становище свързано с е, законосъобразността и редовността на съответните транзакции, след като бяха открити слабости, свързани с системата за обществени поръчки, както и разходването на публични средства за, частни, за частна потреба. За финансовата година 2008 година становището за законосъобразността и редовността на транзакциите също е, е с особено мнение. Бяха открити случаи на нередовни обществени поръчки по отношение на консултантски услуги, нарушаване на финансовите административни правила, свързани с организацията на семинари и курсове и нередовни бюджетни процедури по ангажирането на средства. Що се отнася до Агенцията за управление на оперативно сътрудничество по външните граници на държавите членки Frontex? Становището за е, гарантиране от 2008 година на съда по отношение на дъжността на годишните е, сметки, както и законосъобразността и редовността на транзакциите, не е, е с, не е квалифицирано. В е, този доклад за финансовата година 2007 година с палатата подчерта високото ниво на ангажирани средства, за които биват прехвърлени от 2007 на 2008 година. Е, има 13 милиона евро, които е се наложило да бъдат отменени, докато в същото време бюджета на агенцията е увеличен с 29 милиона евро или 69% в сравнение с предходната година. Нивото на приходите, които биват прехвърлени за следващата година, показват, че Frontex не е имал необходимите познания за да се справя с такова значително увеличение на бюджета. Палатата също така критикува ползването на вземане на решения за грантове вместо споразумение за грантове, тъй като тази практика не е записана в правилата за работата на агенцията. Този въпрос ще бъде решен от Frontex през, извинете, е решен през 2009 година. Преди да приключа с тази презентация, искам да кажа, че на базата на одитната работа, която е извършена във всички агенции, палатата може да заяви, че има подобряване на финансовата дисциплина в агенциите. Забележими усилия са направени от е, техните ръководители, за да се подобрят счетоводните контролни системи. Независимо от това обаче има някои предизвикателства, пред които трябва да се изправим заедно с агенциите и другите ангажирани институции. Първо, трябва да се реши проблема, свързан с специфичните потребности за подходящи опростени е, счетоводни финансови правила по отношение на съфинансирането или само финансирането на агенциите. Да се заложат такива инструменти, които да включват е, е, доклади на базата на е, постигнати резултати, както и включване на показатели за изпълнена работа. Искам да приключа това представяне, като благодаря на всички колеги от е, вашата комисия, както и на агенциите за тяхната подкрепа и сътрудничество е, по време на последната финансова година. Благодаря ви. Благодаря. А, благодаря ви много. А сега бих искал да дам а, думата на докладчика госпожа Вероник Матюе и е, трябва да свършим тази точка до 6 и четвърт. Благодаря, госпожа Сандолова, е, за чудесната работа, която е свършена. Ще се обърна направо към господин Горансон. Първият ми въпрос се отнася до това, че агенцията не е спазила съответните административни и финансови органи... Е, правила. Разходите са 64 64 за семинари са 64% от разходите. Как обяснявате липсата на оправдателни документи? Как ще обясните, че значи, от как е сменен статута на колежа на 1 януари 2006 година, вие не изпълнявате финансовите и, регла... и е, административни изисквания, специално а, при възлагането на поръчките? Защо а, агенцията не отговаря в дадените срокове? определен през юни 28 година, да създаде система на управление на финансовите средства, която да е съобразна с правилата. По отношение на възлагането на поръчките, как обяснявате отново нередовност Докладът през 2007 година изрично обръчаше внимание на това. Третото последователно, вече за трети последователен път Сметната палата ви прави идентични препоръки, а вие не правите нищо, за да решите проблема. Никакви гаранции не давате за това. По отношение на анкетата на ОЛАФ през 2008 година, ОЛАФ започна разследване за 2007 година по отношение на използването на фондовете за частни цели. Каква е вашата реакция по отношение на това разследване и как вие сътрудничите с него? по въпроса за кредитите, използвани през 2007 година за части средства, ви а, а, казахте, че контролът експоста ще бъде направен от независим орган. Започнало ли е то? Искам така също да се обърна към Олаф, да попитам кога ще получим резултатите от разследването. По отношение на набирането на кадрите, това е много важен въпрос. Е, вие изпитвате трудности, те са е, от структурен характер, поради това, че колежът се намира в Брамсил на 70 км от центъра на Лондон, че няма подходящ транспорт там. Как ще решите този проблем? По отношение на управлението на недвижимостите. Има две системи, които се използват едновременно, е, което затруднява регистрирането на фондовете, на активите, тяхното инвентаризиране. Защо има две системи? По отношение на одита, директорът на, колегът, на колежът има задължение, съгласно 75 член, да изпълнява препоръките на аудиторите. Доклада, който ние получихме, обаче не отговаря на критериите, на необходимите критерии. Какво трябва да направи колежа, за да изпълни а, тези изисквания? Защо не сте предали а, за това как са изпълнени а, препоръките, защо не сте ги предали на аудитора? А, сега за Фронтекс, по отношение управлението на бюджета на Фронтекс. Из, извинете. Съжалявам да ви, че ви прекъсвам, госпожа Мачо но ние трябва да имаме въпроси, отговори, въпроси, отговори. Вие вече зададахте около дозина въпроси, а, на които нямаме отговор. Нека получим отговор на тези въпроси, след това ще зададете останалите. Затова бих искал да попитам, имате ли отговори на зададените въпроси? Можете ли да отговорите? Благодаря, господин председател. Дай напред, искам да благодаря на Сметната палата за нейната подкрепа, подкрепа те а, са, разбират, че има вече разлика между 2007 и 2008 година, благодарение на положените усилия. Променихме изцяло персоналът, който се занимава с счетоводните и финансови дейности. Сега разходите за курсове и семинари – може би знаете, че когато започнахме, когато въведахме системата, т.е. преминахме от една система към друга, бяхме 8 щатни служители, само 8. 8 души трябваше да организират 100 е, дейности, различни дейности, заедно с страните членки. Тоест не ни беше лесно да направим всичко, което се очакваше от нас. Това беше проблемът през 2007 година и в голяма част от 2008 година, преди да стигнем до сегашното положение, при което, както казах, подменихме администрацията, имаме нови, нов шеф на администрацията, нови финансови служители, нови счетоводители и така нататък. И миналата година през януари вече, когато бяхме при вас, 2008 година беше приключила, обсъждахме 2007 година, а 2008 година, която сега обсъждаме, беше тогава, вече беше приключила, нямаше, не можеше да поправим нещо много. Обаче можехме да работим по-новому през 2009 година. Такъв ангажимент и поехме. Разглеждаме резултатите след една година и е, много пъти, когато става дума за изминал период, не може нищо да променим. Но не отговоря, да отговоря на въпросите един по един. Както казах, курсовете и семинарите се организират от страните членки. Те имат различни национални а, е, правила и когато ние прилагаме тези правила, говоря за 2008 година, не беше ни лесно нито за нас, нито за страните членки да изпълняваме изцяло тези правила. Ако вземете да проверите нещо, което е направила Сметната палата, сравнили са първата полов... първото полугодие на 2008 с второто и са установили значително нали, напредък. Както от наша страна, така и в страните членки, защото те предоставят всички финансови документи, всички оправдателни документи за съответните дейности. Тоест, не, не можем да го насторим. Можем само да се надяваме на сътрудничеството на страните членки. Ако, ако погледнете броя на поетите задължения и броят на плащанията, ще, също ще установите значителен напредък в сравнение с 2007. Сега по отношение на курсовете и семинарите, може да продължим да изпитваме трудности в бъдеще. Ще ви дам пример. Страните членки трябва да представят всички отразъци от самолетните билети. И те трябва да ни ги изпратят. Когато ги получим, тогава може да изготвяме е, било да получаме самият отрязък, било а, заверени копия и така нататък. Но ние не ги получаваме. И то не можем да го направим, защото по начин по който работим днес. Но ако сравним пак 2007-2008 година, а пък още повече 2009 година, ще видите, че с системата АПАК, с новите правила, вече е настъпила голяма промяна. Въпросът за поръчките. 15, около 15 сме възложили, 2-3 от тях значителни. Най-голямата беше за по, а, подготовката по АБАК. Дадахме договор, поръчката на една консултантска компания, тя имаше договор с комисията. Поискахме а, да, по-нататъчна работа за квалификацията. И в края на годината поискахме допълнителен договор. И именно този допълнителен договор, за този допълнителен договор, Сметната палата казва, че трябва да се обяви търг, а не да се бъде продължение на съществуващият договор. Тоест, ние не обявихме, не обявихме търг, е, защото това беше продължение на вече съществуващ договор. Договор, който е поръчен, който е възложен в съгласие с, фрем, с, рамковият, с рамковият договор на комисията. Казвам това, защото не смятам, че трябва да бъдем критикувани от аудиторите по този въпрос. Сега по отношение на набирането на персонала. Да, изпитваме трудности. Както знаете, преди 3-4 години аз направих голяма грешка, като се съгласих персонала да бъде превозен безплатно от колежа до летището. И, и така беше през последните две години и е, разследването на Олаф е, обхваща именно този период. Не е позволено да се използват средства по този начин. Щом разбрахме, че това не е разрешено, престановихме тази практика и започнахме да се опитваме да възстановим сумите от онези, които са ги получили. Възстановили сме се в тези суми. Всички, всички участници са възстановили сумите, изключение на един. Просто нямахме възможност да получим парите от него и аз все още съжалявам, че вземахме подобно решение тогава. Но, но това решение не е взето, защото съм искал да използвам неправомерно средствата на Европейския съюз, а защото исках да помогна на нашите служители, които нямаха начин да се превозят, тъй като няма обществен транспорт. Това беше преди две години. Направихме всичко възможно да прекратим тази практика. Прекратихме веднага, всъщност, както ви казах, след като получихме съответната информация. И възстановихме, пак ви казвам, сумите от всички участници, с изключение на един. Значи толкова по въпроса за транспорта, мисля, че този въпрос е вече решен. Когато вземах това решение, съжалявам, че го взех, действах добронамерено и е, то беше взето още преди е, влизането в сила на системата през 2006. Сега за е, дълготрайните активи материални активи. Недвижимостите всъщност. Ние създадахме един нов регистр за капиталните фондове. И, вие казвате, че сме имали две различни системи, но двете системи се използват за контрол на функционирането. Да сме сигурни, че не сме изпуснали нито един актив Имаше един случай едно и също нещо да е записано и в двата регистъра. Тоест ние все още имаме тези две системи, но не можем да бъдем критикувани, че сме изпуснали нещо. Казах, имаме едно дублиране в информационния сектор, нещо, което се споменава и в, двете, в двата регистъра, нещо, което не трябва да бъде а колкото до системата от 15 януаря миналата година, две седмици преди да дойда тук, въведахме система на етикетиране не през 2008 година, а през 2009. Значи въпросът е решен, но не беше решен през декември 2008, а през 2009, в началото на 2009. Сега за разследването на Олаф бях осведомен, че Олаф е приключил разследването, че те ще ни изпратят, ще изпратят доклад на председателя на управителния съвет на колежа. Не съм виждал доклада, нямам представа какво се съдържа в него. Системата е Олаф да изпраща доклада на комисията и на председателя на управителния съвет. Ще получа този доклад, вероятно, но до този момент не съм го виждал. Надявам се, че успях да отговоря на въпросите на докладчика. Ако съм изпуснал нещо, моля, напомнете ми. Благодаря. За съжаление нямаме повече време. Ето защо искам да ви помоля за кратки отговори. И вероятно да направите и по-дълги отговори в писмен вид. Сега по отношение на, на въпросите от госпожа Матио към Олаф. Ще помоля представителите на Олаф да отговорят писменно. А сега Искам да се съсредоточим върху другата агенция. Моля въпросите към нея. Е, искам а, да кажа на директора на СЕПО, че отговорите съвсем не ме задоволяват. А, връщам се на, към въпросите и се надявам на по-точни отговори. По отношение управлението на Фронтекс. Преди всичко управление на бюджета. Бюджета на агенцията беше значително увеличен през последните три години, обаче проблемите продължават. Парламентът отбеляза в 2006 и 2007 година редица анулирания. Какво, как е, е, нещо, което спомена и госпожа Сандалова, как ще обясните този проблем? Бих искала също така да знам как агенцията ще използва бъдещите бюджетни увеличения. Сега по отношение на субсидията. Агенцията е изплатила повече от 17 милиона възоснова на едностранно решение, подписано единствено от нейните органи. Въпреки, че не се предвижда тя да има право подобно нещо, как обяснявате това? Особено като се има предвид една подобна субсидия. Системата, която а, вие споменахте, трябваше да влезе в средата на 2009 година, влезла ли е в сила? А, става дума е, за субсидия, която е отпусната е, след началото на, на, а, на действията. Какви мерки сте взели, за да... Достатъчно ли са мерките, които сте взели, за да решите този проблем? По въпроса за финансовата служба, до докладът на моя колега Кристофер Фейнар, за изпълнението на бюджета на 2007 година показва липса на политика за управление на финансите. И накрая сътрудничество с страните членки. Бих искал да спомена един важен въпрос в функционирането на Frontex. Сътрудничеството с страните. Какво място и каква роля играе това сътрудничество в изпълнението на бюджета? Какви мерки сте вземали, за да подобрите това сътрудничество с страните членки? Eh, Благодаря. Преди да дам думата на представителя на Фронтекс, бих искал да дам думата на Сепъл и на Frontex. Всъщност не да им дам думата, а да ги помоля да изпратят писмени отговори до 19. Mr. Chairman. Um, I would like to um, express my gratitude. Благодаря. Искам да благодаря на комисията, както и на палатата за доброто сътрудничество. Не за първи път съм тук на изслушване. Пред вас по очевидни причини, които са ясни. и въпросите, които повдигна докладчицата, са оправдани. Нека първо да ви припомня факта, че отговорността за граничния контрол е в ръцете на държавите членки. Фронтекс играе роля на координатор на сътрудничеството там, където държавите членки на доброволно основа решават да участват в такова сътрудничество. Така че, когато разграждаме капацитета на тази агенция, ние всъщност се опитваме да изградим един триъгълник. В един му ъгъл е желанието на държавите членки, втория ъгъл са бюджетните ресурси, т.е. финансовите ресурси на нашата агенция, докато третия ъгъл са човешките ресурси на нашата агенция. съществува работа само в триъгълник. Тоест, ако искаме да увеличим само финансовите ресурси на агенцията, а няма воля у държавите членки, то тогава няма как да бъдат възстановени разходите по едно по-засилено сътрудничество между тях. Това беше на първо място. На второ място трябва да кажа, че имаме много по-добро управление на бюджета. Знаем къде са предизвикателствата, знаем къде са били те в миналото. Знаем, че понякога имаме свръхразходване на суми, това бе споменато в доклада на Сметната палата. Нямаме фактури, които да се издават от държавите членки, това е проблем. Още един проблем е свързан с отложените или отменени дейности морските операции, например, могат е, да бъдат повлияни от е, времето, т.е. не може да излети съответния самолет и след това тези дейности, които са били подготвени, а не се случват, няма как да бъдат изплатени. Над 10 е, милиона евро от началото на работата на агенцията са свързани с а, случаи, в които държавите членки не са подали необходимите фактури при нас. Над 10 милиона евро. Не са ни изпратили фактури за тези суми. Защо? Защото по правило те са били много дребни фактури, където бюрокрацията, административната тежест, според тях, а, повтарям думите на някои от държавите членки, не си е струвало и не е била пропорционална за стоиността на фактурата. Казвайки всичко това обаче, както и през 2007 година и през 2008 година нашия бюджет беше увеличен с над 30 милиона евро, което отговаря на процента, е, което отговаря на 70%. Общия бюджет беше малко над 70 милиона евро. Какво успяхме да направим с тези средства? Успяхме да увеличим оперативния интензитет на агенцията с 93%. Повтарям, 93%. 93% е повече дейности на оперативно ниво. Що се отнася до учебните дни? 192% е увеличението. 191. Три пъти повече обучения с тези средства. Това пък означава, че нашия проблем е двоен. От една страна имаме увеличаване с 30 милиона евро, което се случи след средата на годината, т.е. втората половина на годината и тогава не можахме да планираме и да стартираме дейностите, които трябваше да бъдат финансирани по време на тази финансова година. И това беше една от основните причини, поради които изпълнението на бюджета беше 51%. Имам обаче и добри новини за вас. Когато махнем тези C8 средства, които са прехвърлени средства от 2008-2009, фазата на изпълнение на бюджета 2008 е 83%. Аз считам този резултат за много добър. Или поне сравнително добър. Проблемът е, че това трябваше да стане по време на съответната фискална година, а не да има преходен остатък. Вие попитахте за изключенията. Ето за това през 2008 имаме 167 изключения, което е за над 20 милиона евро. Заради забавена документация от държавите членки, свързано най-вече с морски операции. Фокусирахме се върху този въпрос. И през 2009 година намалихме броя на изключенията на половина. А стойността с 85%. 3 милиона евро означава това. Това са добрите новини. Няколко думи преди да навляза в подробностите за 2009 година. Трябва да кажа, че ние изпълнихме бюджета на 61%. 10% по-добре сме се представили от предходната година. Освен това, има подобряване по отношение на изключенията – Засилили сме оперативния интензитет с 73%, а обучителните дни с 11%. Как се опитваме да насърчаваме държавите членки да бъдат по-активни по отношение на това сътрудничество? Това става най-вече посредством управителния съвет защото това е начина по който искаме да ангажираме в по-голяма степен държавите членки да участват в тези дейности. Имаме добри резултати и по-голяма активност. Тези 17 милиона евро, които ни бяха дадени от Франция едностранно, искам да кажа, че на заинтересованите страни за правоохранителни агенции и които по принцип са доста надежни партньори. Имаме малко различно тълкование на финансовите правила, кой инструмент е приложим и кой не. И беше ни препоръчено от палатата едностранните дарения да не бъдат нашия подход. Това го променихме. И сега Имаме споразумения с всички държави членки, с всички заинтересовани страни, с изключение на две. Изключенията вече ги споменах. Управленската политика. В писмените отговори ще навляза в повече подробности по този въпрос. 2008 година беше доста по-добра от 2007, а 2009 е значително по-добра от предходната. И изглежда по-доброто бюджетно изпълнение е в тясна връзка с зрелостта на агенцията. Благодаря. Grazie. Nell'attendere i vostri approfondimenti scritti anche con riguardo all'Olaf, oltre a... Естествено, благодаря и ще чакаме вашите писмени отговори. Преди да преминем към следващата точка от дневния ред, искам да дам думата на госпожа Сандалова от името на Европейската сметна палата. Благодаря ви. Исках само отново да подчертая, че степента на използване, както и на вземането на решения, не са преценени като случаи на незаконосъобразност от наша страна. Не, това е просто една база за по-нататъчно развитие на правната рамка. Благодаря. Благодаря, казва председателят. И ако няма други изказвания, преминаваме към последната точка на дневния ред, точка 6. Е, има обаче изказване. Това, което ме интересува е следното. Мислех, че има и въпрос за Олаф. И за това взимам думата. Искате ли да коментирате за Олаф? Защото имаше коментар от Сепол за Интересно е да чуем и те какво мислят по въпроса. L'ho già detto, forse non ha ascoltato oppure era fuori. Siccome non abbiamo più tempo, perché dovremmo finire alle 18... E Ние казахме, е, нямаме за съжаление време, и половина трябва да преключим. Олаф ще отговори писмено на въпросите на докладчицата и то до 29 януари. Ако можете за една минута да отговорите с удоволствие, но не повече от една минута. Благодаря, господин председател. Минута и половина. Мисля, че мога много бързо да отговоря на зададения въпрос. Колкото се отнася до Фронтекс, нямаме особени проблеми там, колкото до Сепол мога да ви кажа следното. А, а, разследването започна от Олаф на 17 юни 2008 година, възоснова на информация, а, а, която беше а, получена и потвърдена от Сметната палата. Възоснова на това, което ни подаде ИАС, познавате данните, те са включени в приложението господин Горансон а, а, напомни, че нещата се вървят, се подобряват, но той напомни също така, че съществуват многобройни нередности, които се отнасят, става дума за серия, за редица нередности в различни области. А, в а, отчитането на активите в обществените поръчки, в, наемането на персонал, т.е. нарушения на всички изисквания на, финансовите, на финансовия правилник. Приключихме на анкетата на 1 декември 2009 година, т.е. тя е приключена сравнително бързо. Очевидно, очевидно резултатите са предадени на онези, които са опълномощени да ги получат. А именно, от една страна, председателят на сегашния управителен съвет на СЕПОЛ, генералният секретар на Европейската комисия а, и а, националните а, а, правни а, а, органи, а, а, съдебни органи в случая на Великобритания. Резултатите не са предадени на някого друг. Напомням, че Олаф е анкетен орган, той няма дисциплинарни противомощия. Господин Горансон, към него ще се обърнат институциите, които са получили доклада и той ще може да защити правата си, включително и пред съдебните власти. положението се подобрява. Напомням, че Олаф не е сметната палата, не е наша работа да казваме дали нещата върват по-добре или не по-добре. Въпреки, че сме доволни, че нещата се подобряват, нашата работа е да установим нередности, ако има такива, и да уточним точно какви са тези нередности. Положението, казвате, се подобрявало. Ако приемем, че това е така. Процедурата обаче вече е започнала, завършила. Колкото до е, Олаф, оценката на миналата година е по-скоро положителна. Тя се вземе при освобождаването отговорност за бюджета за съответната година. Благодаря. Благодаря. И така, точка 6. Годишен доклад за 2008 година на Европейската инвестиционна банка. Искам да дам думата на Игош Лутборч от Европейската сметна палата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа евродепутати, с голям интерес прочетох доклада, подготвен от господин Дойч, вашия докладчик. От своя страна искам да поздравя колегата. Според мен той е свързан с всички важни въпроси. И високо оцених три от тях и съвсем накратко ще ги спомена. Първо, потребността да се направи добър банков надзор или надлежен банков надзор. Европейския съюз да стане акционер или поне един от акционерите на тази банка. И третия инвестиционния уред, инструмент, извинете, по фонда за инвестиции, дали се финансира от средства на данакоплаците и тук можем да дадем освобождаване по отношение на този инвестиционен инструмент. Доста е късно вече и затова само накратко ще си изкажа. Благодаря, давам думата на докладчика, господин Дой. Е, е, Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, е, ние наистина сме в Цайтнот. Ето защо искам да кажа, че 19 години бях унгарски депутат, къде сме преживявали доста такива цайтнот ситуации. Тогава докладчи, докладчиците винаги казваха, е, всичко се съдържа в документите, те говорят сами за себе си и ето защо аз искам тази формула да употребя и тук. Е, Моя доклад говори сам за себе си. Има някои критични забележки, но те са описани, аргументирани. Искам да благодаря на всички колеги, на своите сътрудници и на сътрудниците от Европейската инвестиционна банка. Искам да благодаря и на тях, че ми помогнаха за изготвянето на доклада. Председателят благодаря. Е, наистина, докладчикът е обобщил много от нещата, които засягат Европейската инвестиционна банка. Има много похвала за банката. Наистина банката много се е съобразявала с нашите препоръки. Но има един въпрос, въпросът за Европейския фонд за развитие и въпросът за данъците. Ние поделяме мнението, че това са средства от данъци, които се разходват неконтролирано. И искам да помоля председателя да предвиди да поканим един министр от едно, от едно правителство. <clears throat> Ние знаем, че съвета се опитваше да предложи нещо. Ето сега в Федерална република Германия имаме един нов министр за ресора е, помощ за развитие и този човек е готов да дойде да говори с нас и може би през февруари или март може да говорим с този човек и да и последствие да говорим и за Европейската инвестиционна банка в контекста на Лисабонския договор. Искам да поздравя докладчика. Наистина почти всичко, което ни интересува е заложено в доклада. Благодаря, господин Калфин. Също мисля, че в доклада на господин Дойч има изключително важни въпроси които сме обсъждали и в комисията, свързани с работата на Европейската инвестиционна банка. Аз няма да влизам в, по съдържание в детайли, иначе има много интересни предложения. Само искам да обърна вашето внимание на това, че в момента завършва работа един специален комитет, който е под председателството на господин Камдесю, който на 16 на 15 февруари всъщност ще представи доклада си за вижданията си за бъдещото развитие на Европейската инвестиционна банка в парламента този доклад ще бъде представен на 23 февруари. Там също има доста предложения, доколкото ми е известно, и доста идеи. И ми се струва, че докато обсъждаме всички тези неща, които действително имат смисъл в този доклад на господин Дойч, все пак трябва да се съобразим и с работата на този специален комитет, който е създаден. И може би, когато става въпрос за графика на приемане на доклада, да съобразим, за да можем действително да се огледат от всякъде всички тези важни въпроси, които пак казвам, мисля, че има много интересни решения, които са предложени. Благодаря. Благодаря. Totuși, să spun că a fi fost foarte relevant, de exemplu, ca în raport... Проекта. Благодаря за доклада на господин Дойч. Мисля, че беше полезно, че се говори за програма за техническа помощ, нещо, което ще бъде полезно за всички страни членки. Трябва да спомена също така новата програма и в този контекст, в, рамките на Лисабонският на Лисабонския дневен ред и сегашната економическа криза, би било добре да знаем доколко се използва разпределението на рисковете в този инструмент за финансиране. Благодаря. Благодаря, господин председател. Що се отнася до финансите в бъдеще, считам, че е изключително важно да разгледаме други механизми за финансиране а, в целия Европейски съюз. Три добри примера за това са Джереми, Джасмин и Джесика. Когато погледнем доклада на 8 страница, ще видим Джасмин, Джесика и Джереми биват споменати. Иска ми се и в бъдеще да има оценка на тези важни схеми мисля, че това е една отлична идея. Това обаче, което не споменавате е Джесика и то развитието им в бъдеще. Знам, че те текат в момента, но това е важен механизъм за финансиране. В Уелс, например, започва един проект по Джесика. Той е свързан с възстановяването на целия Уелс и е важно и такъв тип проекти да бъдат оценявани. Затова ми се иска и Джесика да я включите в доклада като подлежаща на оценяване заедно с Джереми и Джасмин. Vuole intervenire, onorevole Deutsch? Ehm, Благодаря на колегите за техните коментари и за техните мнения и предложения. Е, господин председателят бе много последователен и каза, че трябва да приключим на време. Не искам да злоупотребявам с вашето време и времето на преводачите. Всички въпроси, които бяха засегнати и повдигнати преди малко, мисля, че когато обсъждаме предложенията за изменение, може да вземем всичко предвид. Много е важно това, което каза моят колега че значи, паралелно към сегашния доклад трябва да се вземат предвид и другите дейности и те да се координират. Ние ще вземем предвид всичко това, което се каза до момента, когато изготвяме крайната версия на доклада и го представим пред парламента. Мисля, че при приложението на отделните програми, когато се е, оценява ефикасността на тези програми, а именно когато се оценява как до сегашните програми се, пре, се прилагат и ще продължат да се прилагат, мисля, че по този въпрос ще трябва да ще имаме допълнителни предложения за изменение. Е, допълнителни неща могат да се влеят и по време на нашата дискусия, по време на пленарното заседание. Благодаря. Благодаря. На 11 февруари тази година имаме крайния срок за предложенията за изменение и утре в 3.30 ще продължим работата си.